добър, добър вечер, колеги. Съобщение колегата Алкет Саустра се присъедини към политическата група на 8 септември. Съгласно правилника на 9 септември председателят реши господин Ганем